пращали във връзка с въпроса, който госпожа ни изпрати и на който въпрос испанският омбудсман отчасти отговори. Радваме се, е, че и тук присъстват жалбоподатели, които биха могли да опишат начина по който е, са разглеждани техните жалби, защо смятат, че техните права са нарушени и какво е направено по тях. Ние сме докладвали на пленарни заседания на парламента е, за това как се опазват правата на европейските граждани, включително правото на законно придобита собственост. Но пак ще кажа, ние не сме изпълнителен орган, не сме съд, не можем да взимаме правно обвързващи решения, както мнозина биха искали. Ние просто а, упражняваме демократично политическо въздействие чрез членовете на нашата комисия върху местните власти, върху регионалните и националните органи, за да може а, жалбоподателите да а, получат а, първосъдие. А, така подхождаме към нашата работа и а, с голям интерес ще изслушам другите колеги, които са тук наред с мен, за да кажат те как се грижат за опазване на правата на човека. Благодаря. А, а сега, за да имаме време за въпроси, няма да се забавям повече и ще дам думата на Сахабин Хакшпил а, а, от Съда на Европейския съюз. Благодаря. Няма категория оплаквания или жалби а, по отношение на основните права пред съда ни. Може би това ще ви изненада, но ще обясня. Лисабонския договор включва хартата в договорите, но не създава отделно право за действие с цел а, прилагане хартата на основните права. Това се отличава от това, което правим по принципа на субсидиарност, където има специфично право на действие, което е разписано. Така че няма а, жалба, която да бъде заведена на основание на това специфично право пред съда. Европейския съд, общия и разбира се трибунала. Това са три съдилища с различни правомощия от е, закона и кодекса. И за да може да се е, разгледа една жалба по основните права, трябва да има в случай дело в рамките на юрисдикцията на е, съда. Що се отнася до основните права, особено е, релевантни дела са делата свързани с преюдинциарно заключение, където националните съдилища могат да задават е, въпроси на Европейския съд по отношение интерпретиране на европейското законодателство и валидността на нормативите на Европейския съюз. Тази процедура, преюденциална процедура, всъщност е а, засяга казаното по-рано тази сутрин, а именно за припокриването взаимоотношението между основните пара, права, които са гарантирани по смисъла на хартата, които са обвързващи за европейските институции и държавите членки – когато те прилагат общностно законодателство. И в случай на прилагането на подобно законодателство от държавите членки, разбира се, има възможност за правна защита и тълкованието на хартата по тези дела е, националните съдилища могат да изискат преиндуциално запитване пред Европейския съд. Друг важен аспект – от е, юрисдикцията на Европейския съд са преките действия от отделни лица срещу институциите на Европейския съюз. Но, както знаете, това а, е, пряко право за действие на гражданите срещу действия на европейските институции е относително ограничено по обхвата си, защото до голяма степен Европейското законодателство се прилага посредством националните, а не европейските власти. Ако има дело, и това дело повдига въпроси, свързани с основните права, един от трите европейски съдилища, разбира се, ще провери дали е приложима хартата и ако това е така, ще тълкува и или приложи разпоредбите на хартата спрямо делото. Най-често това се случва в контекста на жалби, които не са по своето естество е, изцяло е, на основата на основните права. Например, при анулиране на решения, които са прияти от институциите, има а, възив за нарушение на определен правило, норматив или закон. В такъв случай спазването на основните права се проверява, ако възникне подобен проблем. Както, както каза господин Нимец тази сутрин, съда има специфичен начин да разглежда делата. Действието, което се предприема е ясно определено. Постановява се е, заповед или решение и техните решения, разбира се, имат е, силен, е, силен ефект. Те могат е, да прекратяват действия на институции и заповедите и решенията се налагат, а тълкуването, което дават на разпоредбите на европейското законодателство и хартата на основните права е задължително от, по отношение на националния орган, който е отправил запитването. В този контекст принципа на атрибутираната компетентност, която бе спомената тази сутрин професор Шаке, означава, че юрисдикцията трябва да бъде ясно дефинирана и а, няма а, на свое осмотрение право органа да решава дали да се вземе с делото или не. И, както казах, ако се прилага разпоредбите на хартата, тогава органа, съдебния орган трябва да направи това. Ако няма юрисдикция, тогава съдебния орган така и ще постанови и ще даде своята обосновка. Това се случва в редица заповеди, издадени скоро по дела които са отнесени от националните е, съдилища по преюденциалното запитване, когато националния орган иска тълкуване на основни права въз основа разпоредбата на хартата в случаи, които са извън приложното поле на общностното право. Бих искал да ви припомня казаното от госп... професор Тезауро тази сутрин – а именно необходимостта винаги да бъде в обхвата на приложението на европейското законодателство. Когато това приложно поле или когато делото е извън това приложено поле, тогава няма юрисдикция за и правомощия за съда да интерпретира и тълкува хартата на основните права. Следователно, съдът трябва да даде своята обосновка защо не разглежда делото. Или Альтернативно може да отговори на зададенето му въпроси, ако има такива правомощия. крайна сметка, мисията на съда е да гледа дела и да се произнася, не да дава просто съвети. Затова трите европейски съдебни органа не предоставят альтернативни възможности за предоставяне на альтернативни правни защити. Естествено, и трите органа получават е, множество писма и електронни съобщения от граждани, съдържащи е, въпроси и жалби от най-различно естество, включително и по отношение на основните права. Обикновенно, всъщност разбира се, всичките тези писма получават отговор и обикновено това са стандартни отговори, в които се обяснява, каква е юрисдикцията на конкретния съдебен орган? И се дават основанията защо съдът не може да разгледа подобна жалба. Понякога, когато делото е съвсем и случай е съвсем очевиден, може да е- се не даде съвет да се отправи жалбата към Страсбург но няма а, е, системно отнасяне на тези случаи. Благодаря ви. Благодаря. А сега давам думата на господин Соловейчик. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря. В архитектурата на основните права на Европа, ако ми позволите така да се изразя, няма съмнение, че Европейския съд по човешките права има най-големи компетенции и юрисдикция не само от географска гледна точка, тъй като се покриват всички държави членки, но и по отношение на приложното поле и разпоредбите, които са свързани с работата на този съд. Хартата и прилагането на конвенцията не са свързани с прилагането на един конкретен правен ред. Ако трябва да дам един пример от доклада на комисията относно изпълнението на хартата, където се казва, че случаи свързани с секретно наблюдение за целите на наказателното производство или реституция на собственост в национален мащаб такива случаи не се покриват от хартата, то това са две примерни области, в които съда е дал а, своите решения и те са се оказали важни. В същото време, компетенциите на съда са ограничени в много случаи. Тук не се засягат социални и културни права, например. Става въпрос само за деяния, които могат да бъдат при Писани на обществени органи, а не на частни лица. Тук не става въпрос, освен това, за супранационални или наднационални институции. Не се засяга и Европейския съюз, тъй като Европейския съюз в момента не е част от конвенцията. Ако трябва съвсем накратко да ви дам някаква представа относно областите, в които и конвенцията, и хартата могат да се прилагат или за други области, трябва да кажа следното. Когато има някакъв казус, свързан с основно човешко право, се задава въпроса кой е компетентният съдия. Може да направим разлика между три конкретни случая. В първия случай не се прилага европейското право. В този е, случай националните органи, националните съдилища са компетентни. След това, ако това е област, която се засяга от Европейската конвенция по човешки права, след изчерпване на всички национални средства за правна защита, лицето може да представи е, своя иск пред е, съда в Страсбург. След това има и области, в които се прилага европейското право. Ако Става въпрос за нормативни актове на европейски органи и институции, по силата на които е възможно да има пряко обжалване пред съда на Европейския съюз, то този съд е компетентен да разгледа този казус естествено според разпоредбите на хартата. Както знаем обаче, хартата трябва да се тълкува и в светлината на Европейската конвенция по човешки права и съдебната практика на Съда по човешки права. В момента възможностите спират до тук. Ако по-късно, както се предвижда в Лисабонския договор, Европейския съд се присъедини към конвенцията, ще имаме възможност и за контрол от страна на съда в Страсбург. Друга област, в която се прилага европейското право, но действат националните съдилища, като съдилища, които прилагат европейското право, то тогава ще има разглеждане в национален мащаб на казуса и ако се прилага европейско право, националния съд ще трябва да приложи хартата и Европейската конвенция по човешки права. На лице е възможността по силата на тази процедура да има преюдициално заключение. Европейския съд може да даде своето тълкуване на европейското право и след това може да има окончателно решение на съда в съответната държава. Не може да се обжалва това национално решение на съда пред съда в Страсбург в такъв случай. Това общо взето е картината на нещата, ако трябва да очертая компетенциите на Европейския съд по човешки права и съда на Европейския съюз. По-конкретно по проблемите, които се повдигат тук на семинара. Как процедира съда по човешки права, които по случаи, които идват към него, но са извън неговите компетенции. Съда става свидетел на много е, молби през 2010 те бяха 61 300. Сега имаме повече от 140 000 случая, които чакат своето решение. Знаете, че много трудно можем да намерим решение в кратки срокове. Как действа съда по случаи, които не попадат в неговите компетенции? През 2010-13% бяха обявени за недопустими, други случаи също се отхвърлят като недопустими, например, тъй като не са използвани достатъчно всички национални средства за защита и така нататък. Тези цифри са относителни, тъй като те засягат само случаи, в които всички жалби са обявени за недопустими, тъй като са извън компетенциите на съда. Тук не се отчитат случаи, в които жалбите са обявени за недопустими поради други условия. Тези случаи се отхвърлят по силата на така наречената глобална формула. Ако погледнем практиката на съда като цяло, можем да направим две заключения. Има объркване относно, относно приложното поле на онези разпоредби, на конвенцията, които могат да бъдат приети за достатъчни, за да има отказ за основание. Прилагането на конвенцията не се свежда само до оперирането на един правен ред. Второто объркване и в този случай гражданите се прехвърлят към националното право по силата на, на, на, на, на този случай е, всъщност имаме много повече невалидни молби, недопустими молби. Не мога да дам конкретни цифри, но ако трябва да опиша ситуацията, като цяло гражданите и юристите знаят, че съда в Страсбург не може да бъде място за осигуряване на защита в това отношение. Имаме обаче молби, жалби, в които лица, които се оплакват относно прилагането на националното законодателство, се оплакват и от национални съдилища, които взимат решения по отношение на европейското законодателство. Ако погледнем механизма на конвенцията. През 90-те години редица държави от Източна Европа се присъединиха към Съвета на Европа и към Конвенцията на Съвета на Европа. По този начин за гражданите на тези страни се отвори нова възможност за правна защита. Преди имаше национални такива средства за защита. В някои случаи беше възможно да се подават жалби пред органи на ООН. Когато тези страни се присъединиха към конвенцията, се отвори нова възможност, която може да се разгледа в сравнение с ситуацията след като хартата влезе в сила. Трябва да се спомене, че винаги има един период от няколко години след присъединяването, в който познанието относно процедурата, ограниченията пред тази процедура не е толкова голямо и има много по- малко допустими, отколкото недопустими жалби. След това обаче нещата се променят. Трудно е да се установи трайна тенденция в този случай. Какво прави съда в своите усилия да откликне на необходимостта за яснота относно кой орган има компетенции в областта на основните човешки права. Става въпрос за съд, за съдебен орган и обосновката за неговите решения не може да се е, приема за съвет за жобоподателите и няма как да се дава такъв е, съвет. Съвета обаче прави много, за да публикува релевантна информация, е, спомага за обучение на юристи, на практици в държавите членки. Наскоро съда публикува един наръчник, който е много полезен относно ограниченията на правомощията на, на самия съд. На нашата веб страница сме публикували един контролен списък във връзка с допустимостта, като идеята му е да представи на жалбоподателите една възможност чрез отговори на въпроси те да намерят правилния път за действие и съответно ако те дадат необходимите органи, отговори може да се окаже, че съда в Страсбург е компетентен. В първите години на съда имаше една практика жалоподателите да пишат директно на съда и на Комисията по човешки права, бившата комисия, в отговор жалоподателите получавах писмо, в което се казваше, че молбата е недопустима и трябва да се обърнат към други органи. Тази практика обаче поради голямата натвареност в момента е прекратена. Ние смятаме, че контролния списък и наръчника за допустимост са добри инструменти в тази връзка. Някои други е, органи, като Комисията по социални права, Комисията за предотвратяване на изтезанията, Комисията по човешки права, получават е, много писма. Те продължават да отговарят на лица, чието жалби не засягат съответните органи. Те дават информация относно това към кой орган трябва да се обърне лицето. Но в този случай няма пряко прехвърляне на жалби от един орган към друг, с изключение на случаите, в които съда получи е, писма, свързани с висящо производство. когато става въпрос за предотвратяване на изтезанията, тази комисия има специални е, е, правила и разпоредби за действия, свързани с е, поверителността. Съответно, не може да се дава информация, свързана с други институции. Всякаква друга информация относно пренасочването на жалбите трябва да се вземе предвид. В заключение, Искам да кажа няколко думи относно комуникацията и архитектурата на основните права, ако отново мога така да се изразя. Струва ми се, че е важно, когато даваме информация за възможностите да се обръщат гражданите към различни органи, Макар, че целта сега е да се поясни приложимостта на хартата, то тази комуникация трябва да се организира по такъв начин, че да се отчете цялостната ситуация и да се представят всички възможности, които предвижда националното право и Европейската конвенция за човешките права. Това е начина по който трябва да се действа. С други думи, трябва да се каже, че за различните права, по които смятате, че ще е ощетен, трябва да се обърнете към различни органи. Благодаря ви за тази е, презентация. Виждам, че има интересни идеи, например по отношение на този контролен списък за допустимостта. Сега ще дам думата на господин Лотарски. Той е от Европейския орган за защита на данните. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте на този много интересен семинар. Искам да напомня, че ние съществуваме едва от 2004 година. Надзорът за опазване на и, и, надзор, и всеки 5 години се назначава лицето, което е от, от съвета и от е, парламента, е, онзи, който отговаря за опазване на правото на пръкосновеността на личния живот. Разбира се, ние проверяваме дали тези основни права са защитени в областта на обработката на личните данни. Тоест, нашите задачи не се отнасят до основното право за защита на данните, което е уредено в 16 ти член. Нашите правомощите се протестират до това доколко се спазват правилата за, за защита на а, данните. И дали правилата за а, разумното ефективно управление се зачитат от органите на а, Съюза. Как извършваме тази задача? По три начина. Първо, съветваме институциите и органите на Европейския съюз в процесът на взимане на решения. Второ, това е надзорната дейност. Именно тук идват жалбите. Той жалбите са само една част от нашата дейност. Получаваме също така и данни за методи за отка на данните, които може да са свързани с проблеми, а също и въпроси свързани с защита на личните данни. Както виждате, най-главната, наша главна дейност не е разглеждане на жалби. Това е само част от нашата работа. В сравнение с други организации, ние се отличаваме по това. Много малка част е, от нашата работа е разглеждане на жалби. Получаваме около 100-120 жалби годишно. Той е сравнително малък брой в сравнение с други институции. Е, чухме, че получават се хиляди жалби, например, от националните органи е, за защита. А ние получаваме само стотина. 100-120, малко повече, може би, ще бъдат тази година. Е, броят на жалбите расте, но бавно. Какво правим, когато получим жалба? Имаме доста широки правомощия да разглеждаме жалбите, можем да започнем разследване. Разследването може да започне с размяна на писма или пък да има формата на проверка на място, където се проверяват всички данни, които се обработват от европейските институции. Ако няма ограничение, когато става дума за медицински данни или класифицирана поверителна информация, се процедира по съответните правила. И в края на разследването взимаме задължително правно обвързващо решение, което може да бъде а, обжалвано в съда. Това е нашата разлика, разликата на нашата работа от омбудсмана. Нашите решения са задължителни и те могат да бъдат обжалвани. От тези 100-120 жалби, които получаваме всяка година, имаме около 70%, които считаме за недопустими. Тоест голям процент от жалбите се смятат за недопустими. Причината за тяхната недопустимост обикновено е, че това са жалби срещу националните органи и власти или срещу частни лица, докато нашите правомощия се отнасят само до данните, които се обработват от е, институциите и органите на Европейския съюз. Какво правим с тези жалби? Не ги препращаме към друг орган. И тук така ще подкрепя анализа, направен от преждеговорившия е, ако става дума за нарушаване на правилата за защита на личните данни, отправяме ги към съответните органи, които отговарят за това. Опитваме се да обясним на жалбоподателя, че неговата дан... жалба ще бъде разглеждана а, в условия на поверителност а, и ще се установят контакти само които са абсолютно необходими за разследването. Значи, Онези, които подават жалби, които смятаме за недопустими, ги информираме защо жалбите им се считат за недопустими и ги информираме кой е компетентният орган, който може да реши техният проблем. Оставяме на жалбоподателя избора дали да се обърне към компетентният орган или не. Има причини понякога, поради които жалбоподателят не иска да се обръща към друг орган, който е компетентен да реши проблема му. Значи разликата между нас и Европейският омбудсман, както вече обясних, е в задължителността на решението, но ние подписахме с него споразумение за обмяна на информация в случай, че жалбоподателят се обърна едновременно към нас и към Европейският омбудсман. Ние се споразумяхме да разменяме информация, като се опитаме да решим кой трябва да разгледа по същество жалбата. Ако жалбата се отнася чисто и просто до защита на данните, тогава това сме и ние. Ако става дума за оплаквания срещу административни решения, които имат компонента която се отнася до данните, тогава разглеждаме нещата съвместно. Но съгласно този меморандум за, меморандум за разбиране, не препращаме жалбите, които се отнасят за защита на данните към омбудсмана. Опитваме се значи, да решим проблема с големия брой недопустими жалби. Имаме специална веб страница, на нашия вебсайт. Е, миналата година дори введахме специален формуляр. Е, вече някой спомена подобна идея. Специални формуляри, които се попълват от жалбоподателя, е, за да може да бъде ясно на това, който подава жалбата, какво е допустимо, от какво е допустимо да се оплаква. Трябва да кажа обаче, че тази работа не се оказа особено успешна хората предпочитат да пратят е, електронна поща или писмо по почтата, е вместо да използват веб страницата. Това ни създава допълнителна работа, а също така и затруднява работата на тези, които получават писмото, а и на тези, които го изпращат, а би трябвало да го адресират към друг орган. Благодаря. Благодаря. И преди да дам думата на Маргарет, за да представи порталът Електронно право, искам да ви обърна внимание, че нашият, имаме годишен доклад за прилагането на хартата. Този доклад съдържа факти и цифри във връзка с броя на писмата, които получаваме. На 17 страница са тези данни – а също така и начинът по който се завеждат жалбите. Един от изводите от този доклад е, че има дефицит на информация. Това вече беше установено в едно съобщение през 2010 година от, относно стратегията за изпълнение изискването на хартата, където се казваше, че трябва да бъде подобрена информационната работа и комуникационната работа. през последните години говорихме за хартата на основните права като цяло, а сега би трябвало да обърнем внимание на това кога тя е приложима, кога не е приложима, когато някой е жертва на нарушаване на правата, залегнали в хартата, как може да потърси правата си. В комисията ще се опитаме да бъдем по-конкретни в нашата информационна дейност, но очевидно става дума за сложни правни въпроси, и както някои вече отбелязаха тази сутрин, от една страна съществуват прекомерни очаквания от страна на обществеността, а от друга страна правни въпроси, които са толкова сложни, че може да им се посвети семинар, който да работи цяла седмица. Значи, когато става дума за подобни сложни правни въпроси, наистина това е огромно предизвикателство към онези, които се опитват да разясняват и информират обществеността по тези въпроси. От друга страна, разбира се, имаме граждани, които се сблъсват с проблеми, проблеми на защитата на основните права. Е, е, за нас най-добре е да им предоставим е, информация за това как могат да се оплакват, да подават жалби в собствената си страна най-напред. Това е вече началото на решението за обмена на информация, за което споменах. А сега ще дам думата на Маргарет да представи порталът електронно правосъдие. Благодаря. Добър ден. Уважаеми госпожи и господа, позволете накратко да ви запозная с портала Електронно правосъдие, да ви обясня как се работи, за да може да информираме гражданите относно начина по който те могат да получат правна защита. Вече от няколко години се влагат усилия от страна на държавите членки в областта на електронното правосъдие. Има национални проекти или двустранни, тристранни, четиристранни проекти между различни държави членки. Знаете, че много граждани живеят извън своята родна страна в рамките на Европейския съюз и в този смисъл много често се сблъскат с проблеми, които са трансгранични. Ясни са статистиките, 11,5 милиона хора за 2008 година живеят в различна държава членка от тяхната родина. Работата започна 2008 година по разработването на електронното правосъдие. Целта е да се използва информационна компютърна технология, за да може да се опрости процедурата и да се подобри достъпа на гражданите до правосъдието. Освен това, имаме и за цел да разширим дейността си в тази област – така че да можем да включим максимален брой държави членки във всяка наша дейност. Институционалната основа. Каква е? Май 2008 година Европейската комисия прие съобщение, което се нарича към развитие на стратегия за електронно правосъдие и e justice 2008 година последва план за действие на Европейския съюз, а парламента също активно участваше, като прие резолюция през декември 2008 година. Програмата от Стокхолм също отдели много време на електронното правосъдие а именно, че е необходимо да се предприема действия в областта на гражданското и наказателното право в тази рамка. В края на 2012 година, в крайна сметка, ще се направи предложение за правното основание на електронното правосъдие. Основните принципи на нашата работа са следните. Децентрализиран подход – Никога няма да създаваме централизирани бази данни, защото целта е просто да осъществим взаимната връзка между националните бази данни, така че тя да бъде, информацията да бъде достъпна. Работим на принципа поетапност. Събираме модули от информация и ги разработваме. Програмата е много амбициозна. Това не е просто обикновен проект. Това е процес и програма, с около 12 подпрограми, които са свързани от регистри, е, кадастри, е, бизнес регистри и работим по описание на различните е, дела и така нататък. Работим тясно сътрудничество с държавите членки и с останалите институции, с големите а, практици в областта. Разбира се, и с е, органа за защита на данните, а също така се използват всички езици на държавите членки, с изключение на ирландски. Първият, е, първият вариант е, е вече факт юли месец миналата година. Около 10 000 страници на 22 езика са готови. В края на тази година очакваме следващия етап да приключи. Ще бъдат включени, разбира се, информационни страници по отношение на пострадалите, както и за подозраните от държавите членки, така и ще има основни описания на основните права. Освен това, искаме да обобщим различните източници на информация, с които разполагаме Имаме и други интернет страници, които се управляват от Генерална дирекция правосъдие. Това са по различни търговски въпроси и атласа на правосъдието, които също ще бъдат интегрирани в портала. Работим и с другите генерални дирекции от комисията. Ще има много информация, която ще се добави например по отношение на директивата за просрочните плащания, както и други насоки за стопанската дейност, за жалбите, за Европейската заповед за плащане и така нататък. 2012 година това ще бъдат е, първите глави, които виждате, източници на е, е, нормативите, правосъдни системи, права, разрешаване на конфликти и така нататък. Пълко по-късно ще ви покажа и екраните, с които вече сме разработили. Има страници, които се управляват от комисията, други от държавите членки. За тях държавите членки, разбира се, отговарят. Това са тяхно, на тяхно управление, техния език. Ние ги превеждаме. Системата работи много добре. Освен това, ще има и практически инструменти, които ще работят в портала. Например, ако искате да намерите е, информация. Във Франция живеете, искате да намерите а, юрист, който говори испански, специалист по семейно право, ще можете да използвате специална апликация в а, приложение в а, програмата, която ще ви даде възможност да намерите подобен юрист. А, страниците за основните права а, ще се намират в секция а, Европейски права, вашите права ще имаме и страница Европейски съюз, която дава информация как и с кого да се свържат гражданите по конкретни въпроси при, положе, при прилагане, свързани с прилагането на основните а, права. Освен това, институциите, националните съдилища, е, институциите, които се занимават на национално ниво с защита на човешките права, омбудсмана и всички останали, които работят в тази област. Ето виждате в момента пример на един екран от портала електронно правосъдие. Някои интересни неща тук мога да ви покажа. Може да се персонализира достъпа ви, можете да предпочитате език, регион и съдържание. Можете също така да се абонирате, за да получавате бюлетина с новини ако се регистрирате, може да се обнови, да получите апдейт, след това ще получите съобщение винаги, когато държава членка обновява своята страница, така че и вие да получите информация за това. Усъвършенстваме и търсачката, с която се работи, така че да има предоставя по-добри условия за работа. Ноември 2011 година версията ще излезе. Ето в момента виждате е, пример на е, страница, разработвана от държавата членка. Е, тук се търси медиатор в Испания. Виждате отстрани и другите знаменца с съответно страниците на всяка държава членка. Друг пример. Френската страница а, с а, прецедентно право на английски язик, съдебната практика – Що се отнася използването на портала, около 50 хиляди е, са посетителите месечно по-настоящем, 35 хиляди през септември. До сега не е много лансиран, може би, е, портал, откакто се почна да е, работи. Е, всичко зависи изключително много от националните министерства на правосъдието. Например, в Румъния на всяка една страница на интернет страницата на Министерството на правосъдието има линк към този портал, което обяснява е, факта, че 25% от посетителите всъщност са от Румъния. Разбира се, няма как хората да знаят, че съществува нещо подобно, ако не ги информираме, така че призоваваме по-нататък тази година, разбира се и 2012 година, комисията и държавите членки да предприемат активни действия по отношение на информиране на общ... обществеността факта, че ще има много информация, свързана е с правата на пострадали, на заподозряни, на обвиняеми ще бъдем изключително благодарни на всички, които работят в областта. Например, можем да ви предоставяме а, всякакви статични и динамични знаменца, които вие можете да сложите на вашите интернет страници, така че да се осъществи връзката с нашия портал. 2012 година ще имаме една специална кампания за повишаване информираността с различните школи, правни факултети и така нататък. Ще очевидно може да се преразработват приложения на заглавната страница, да има връзки и преправки изключително е участието на държавите членки и те поне е, е добре всички Министерства на правосъдието да имат този линк на тяхната интернет страница. Ако желаете да се свържете с нас, ако желаете да посетите портала, моля, заповядайте, направете го. Когато а, факт вече всичко ще бъде факт. Качвайте ваша информация. Ние ще направим всичко възможно да а, публикуваме всичко, а, с което разполагаме на всички езици за всички а, държави членки на Европейския съюз, така че да има много посетители. Благодаря, Маргарет, за вашето изказване. Сега предоставам думата за въпроси. Госпожа Алкан, виждам, има въпрос. Заповядайте. Благодаря. Сега съм облегчена. Добре малко представлявах половин милиард души. Сега вече не съм сама в залата. В крайна сметка целта е да представляваме хората тук. Имам два въпроса. Първият е към Дейвид Лоу. Трябва ясно да кажем, че става въпрос за основни човешки права. И комисията поставя бариери. Меко казано, комисията проявява неохота по въпроси, по които трябва да действа. Една от основните пречки пред нас е, че комисията действа като че ли е Съда на Европейския съюз, а това е друг орган. Съда на Европейския съюз си има правомощие, комисията трябва да улеснява съвета и парламента. Така е според договорите. Тук много често обсъждаме достъп а, до документи, прозрачността и е жалко, че комисията не се вслушва в казаното от евродепутатите. И се опитва да избегне тези е, правомощия, които има, да, да избегне тези задължения, които са и наложени. А това е споменато в е, документите. Гражданите трябва да знаят, че е, ние сме тук е, в скандинавските страни, например, хората въобще не знаят е, какво представлява комисията по петиции. На датски превода е такъв, че никой не разбира каква е тази комисия и с какво се занимава. И един въпрос към представителя на съда. Съгласни сме с онова, което беше казано в самото начало. Отделните индивидуални права трябва първо да се разглеждат в национален мащаб. Ако има решение на Европейския съд, обаче след това националния съд трябва да се съобрази и да действа. И имам примери от Дания и знам, че това е в други страни. Когато става въпрос за преюдициално заключение по някакъв въпрос, и съответно, когато националният съд трябва да спази европейското законодателство, а има много такива случаи, е, трябва да кажа, че поне в моята страна съдилищата никога предварително не търсят отговор. Те смятат, че това по някакъв начин нарушава тяхната идентичност да задават въпроси. Основният проблем е, че Съда на Европейския съюз и е, комисията е, въобще не проявяват никакъв интерес. И е, съответно хората им казваме, че трябва да отидат в Страсбург. С уважение се отнасям към Страсбург. Естествено, в продължение на години съм работила там. Но ако пращаме хората в Страсбург постоянно, те са общо взето изправени пред една много трудна задача. Затова как може да ни помогнете така, че националните съдилища да следват онова, което вече е достигнато като решение от европейските съдилища. Може да напишете в устава си, например, да напишете в устава на Съда на Европейския съюз, че може да се задават въпроси на националните съдилища. Това ще помогне за вашата идентичност. Благодаря. Господин Ридин. Um, Благодаря. Радвам се, че тук имаме представители на двата органа, двете съдилища в един и същия панел, защото следващата седмица в Страсбург ще има среща на UNCZH. Някои е, държави членки е, е, смятат и хората в тях смятат, че има проблем с недопустимостта. 38% от случаите засяват Русия и Турция и има много е, голям е, брой дела, които още не са решени съответно. Тук се засяга субсидиарността. Е, трябва да се гарантира спазването на конвенцията в националните системи. След като Европейския съюз стане част от Европейската конвенция, то съответно няма нужда да се отива в Страсбург. Смятам, че по силата на принципа на субсидиарност, субсидиарността, както тя е дефинирана в Страсбург, ще е много важно за хората да, да намерят някаква подкрепа. Ако един кандидат, например, заведе дело срещу е, Великобритания или Гърция и националния е, съд, националното право не може да помогне, ще трябва лицето да се обърне към Страсбург. Е, Страсбургската юриспруденция трябва да се разгледа защото нямаме нужда в крайна сметка да има повече дела, които да задръстват нашата система. Господин Буштинар, Моят въпрос е свързан с това, което обсъдихме тази сутрин. Въпросът ми е основно към представителя на Европейския съд по човешки права. Ясно е, че когато има нарушаване на правото на достъп до свободни медии, е, наскоро имахме проблеми в някои страни, не искам да споменавам. Е, има 3-4 такива страни. Как ние можем да работим заедно? Вие от Европейския парламент, е, Европейския съд по основните права, въобще всички институции. Какво може да се направи, за да може решението на Европейския съд по човешките права да се вземе предвид от държавите членки? Защото спомням си какво каза комисария по човешки права, е, говори той за една конкретна ситуация в една държава членка, един прословут случай в е, държавите членки цари мнението, че е, както ни казаха и тази сутрин, тук става въпрос само за критериите от Копенхаген. Нещата не се прилагат след присъединяване и държавите членки не са задължени да прилагат стандартите за свобода на средствата за масова информация според това, което вече е установено по силата на решенията на Европейския съд за човешки права. Европейския съюз се преструва, че е водещ по отношение на човешките права. Получаваме Русия, Китай, казваме им какво да правят. В същото време в Европейския суд ставаме свидетели на ясни случаи, в които има нарушаване на стандартите и нищо не се прави. Какво можем да направим, за да може вашите решения да станат задължителни от гледна точка на ежедневната практика. Тук не говоря за политически стандарти. Много ме притеснява този въпрос. Защото много често преди присъединяването е едно, а след присъединяването към ЕС, държавите членки имат право да правят каквото искат по принципа на субсидиарността. Нищо не може да се направи. Благодаря има ли други въпроси? Uh, Чувате ли ме? Въпрос към Сабине. В моята презентация нямаше време за подробности. Един въпрос, който е важен за нас като институция и за други в Европейския съюз, а именно не трябва ли да се промени устава на съда на Европейския съюз, да може да се даде възможност за интервенция, когато има когато сте част към едно национално производство. Ние смятаме, че това е важно, като се има предвид а, а, ръководната роля на националните органи за човешките права и съответно има все по-големи прилики между националните юрисдикции и Европейския съд по човешки права. Какво вие смятате по въпроса? Аз говорих с ръководителя на регистъра и той смята, че това е нещо полезно. И на второ място, какво ще направите, какви ще са вашите следващи предложения, ако има нещо подобно? Преди да дам думата за отговори, и аз искам да задам два въпроса. Първо, а, правили ли сте оценки или анализи? Какво е най-добро като комуникация? Дали интернет, сайт ще бъде? Или от, подробни отговори на писмата на гражданите, където обяснявате защо техните жалби не са допустими, например. Изследвали ли сте този въпрос и какъв според вас е най-добрият начин да общувате с гражданите? Като европейски служител много пъти получавам писма или пък някои е, отговори, които са отправени от вас до граждани, гражданите не са доволни много пъти от тях. Е, какво мислите по този въпрос? Това първо. Второ, анализирали ли сте нещата по същество? Когато получавате жалби от определена страна, голям брой жалби от определена страна, какво значи това? Изследвали ли сте този въпрос? Разбира се, не трябва да се правят прибързани заключения, но това е въпрос, който си струва да бъде проучен. И какви са, как се отговаря на очакванията, които, за които свидетелстват писмата и жалбите, които вие получавате. Дейвид. Благодаря. Е, се отговоря заедно на въпроса на Маргарет по извънредно деликатния въпрос за междуинституционните отношения. С ваше разрешение, Маргарит, малко ще разширя отговори си, за да обхвана и някои от другите въпроси, които бяха повдигнати. Мисля, че така отговора ми ще бъде по-пълен. И в това, което казаха колегите наред с мен тук, които седят, и от въпросите, като съдя, съм склонен да мисля, че по различен начин подхождаме. Ние в парламента подхождаме по различен начин. Парламента е тук, за да служи на гражданите, които са го избрали. Тоест, априори ние се отнасяме положително към тревогите на гражданите. Ако има съмнение, винаги предполагаме, че жалбоподателя е прав. Не се ограничаваме в, до строгото правно тълкуване, до строго правните обосновки на правата на гражданите. И това по същество е различен подход, който трябва да бъде уважаван жалкоподателя се обръща пряко към нас, не чрез своят депутат. Не е необходимо да изчерпва всички други възможности за правна, съдебна или извънсъдебна защита в своята страна, обръща направо към нас. Той може да не, да не му хареса нашият отговор. Но във всички случаи ние не сме врата, на която като се почука, може да се окаже, че не е там мястото. Но разбира се, понякога очакванията спрямо това, което можем да постигнем в защита на човешките права, са много по-големи от това, което можем да постигнем ние. Съвсем други са възможностите на съда, например. И за да се върна към това, което Маргарет каза, във връзка с трудностите, с които се сблъскваме. Една от трудностите е именно следната. Тъй като парламента по природата си е по-открит, и чувства, че негова отговорност е да се грижи за гражданите, именно по това ние разглеждаме жалби, е, които отнасят до нарушаване на основните права. Сблъскваме се с пречки, с трудности е, в е, осъществяването на защита на това, което считаме за основни права. С интерес слушаме това, което жилпоподателите ни казват. Но има съществена разлика между това, което ние считаме за своя компетентност и това, което не е. Примерно, не може да разглеждаме имуществени спорове някъде в договора се казва, че това не е в кръга на нашите правомощия, но ние не говорим тук за решаване на имуществени спорове, говорим за вечни права. Не говорим за вечни права, говорим за основни права. Трябва да е, е, е, уважаваме, трябва да уважаваме тези разграничения. Депутатите тук ще ме поправят, ако греша. Но понякога се, депутатите смятат, че ние прекалено ограничено тълкуваме правата, които имаме е, да защитаваме е, основните права на, на, на гражданите. И това много често проличава по време на нашите заседания. Бих искал да кажа, че а, е, имаме чудесен портал, но още не е такъв. Работим за, върху портала, започваме, в началото сме още, но там а, ще включим огромното множество е, интернет портали, които вече съществуват. Ще включим връзки към тях. Примерно такъв един е порталът на омбудсмана, чудесен по отношение на неговата интерактивност, е, чудесен по отношение на насочване на ония, които се обръщат към него, къде трябва да насочат е, жалбата си. Както вече казах, е, ние много ясно обаче се опитаме да посочим какви са нашите възможности, каква е наш, какви са нашите правомощия. Е, е, имаме нашата информационна система, така нареченият журнал, в който фактически един протокол, може да получите протоколите от това заседание, използваме Фейсбук, използваме и Twitter, за да може а, постоянно да държим в течение нашите приятели и ония, които следят работата на комисията по петиции, за да знаят какво работим, как работим. Опитваме се да въвлечем гражданите в а, разговори за техните основни права и за това какво може да направим, за да им помогнем. Мисля, че малко се отклоних, е, като отговарях на въпроса на Маргарет, но въпросът с комуникациите, въпросът за диалога е, е особено важен. Трябва да кажа, че безусловно зачитаме правомощията на съда, дали става дума е, за съда по правата на човека в Страсбург е, или е, за Европейският съд, съда или съда на Европейския съюз в Люксембург. Необходимо е, вероятно, да се направят допълнителни усилия, за да може по по-простичко да се каже на гражданите какво значи едно или друго съдебно решение, едно или друго решение на съда на Европейския съюз или съда по правата на човека. Ние пък от своя страна взаимодействаме с националните институции, с гражданското общество в страните членки. Опитваме се да изградим много по-добри отношения между парламента и гражданите на Европейския съюз а, и всички други органи, които имат отношение към това. А, Сабин, би ли искал да отговориш? Въпросът какво е, беше какво да направяме, когато а, националните съдилища, съдилищата на тези членки, не препращат предварителните си решения към съда. Тук е въпросът се разглежда като сътрудничество между равни страни. Европейският, съда на Европейския съюз не е вишестоящ спрямо националните съдилища. така че няма начин Европейски съд да излезе извън обсега на своите правомощия. Когато съдът реши, че нещо не влиза в рамките на неговите правомощия, той не може да направи нищо. Примерно, делата се внасят в съда, но съдът няма право на собствена инициатива в, в САЩ, например, системата е съвсем различна. Ако някой не е съгласен с решенията на Върховният щатски съд, може да се обърне към Върховния съд на САЩ. Обикновено там има 4-5 хиляди такива искания, обжалвания за преглед по реда на надзора на Върховния съд на САЩ на решения, които се допускат или не се допускат. Това е обаче съвсем различна система. При сегашната система съдът не може да бъде активен по начина по който вие предлагате. Благодаря. И по същата тема, мисля, че е много интересен пример е това как двата двете съдилища, двата съда могат, съда могат да се допълват взаимно. Европейският е, съд за правата на, по правата на човека има няколко е, решения, в които смята, че произволното или неаргументирано решение – на националните съдилища да издадат предварително решение, може да бъде нарушение на 6 член от Конвенцията за правата на човека а, и да бъде нарушаване на, нарушение на основните, се разглежда като нарушение на основните права. Което е интересно е, е пример за това как двата, един и другия съд се допълват. Сега въпрос, който беше отправен към нем. Радвам се, че споменавате принципа за субсидиарност. В е, междуправителствената конференция в Интерлакен за бъдещето на Европейския съд по правата на човека и опитите да се усъвършенства процедурата Става дума именно за задълженията на страните членки съгласно принципа за субсидиарност. Тоест, се трябва преди всичко да защитават, да, осигуряват защита на правата на човека в националните съдилища. Само по този начин може да се постигне ефективна защита на правата и да се намали и е, натоварването на Европейския съд по правата на човека. И това трябва много така ясно и категорично да се внуши на националните власти, че те трябва да правят повече в това отношение. И надяваме се, че именно така и ще стане. Иначе, колкото до изпълнението на съдебните решения, то е в ръцете на съвета на министрите, на, на, на, на, на съвета на Европа но и там има още какво да се прави. Мога само да добавя, че ако Европейският парламент по политически или друг път сметне за възможно да повлияе на Министерският съвет към съвета на Европа, това би било много полезно, за да имаме по-добре организирано, по-ефективно изпълнение на съдебните решения. Защото сега, сега до сега системата за тяхното изпълнение не работи достатъчно добре. И още нещо във връзка с отношенията между съда Европейския, на Съда на Европейския съюз и Европейския съюз по правата на човека. с присъединяването на Европейския съюз към конвенцията, В случаите, когато националните съдилища разглеждат дела и прилагат европейското право, но не о, препращат делото към, европейския, към съда на Европейския съюз, а след това делото стига до Европейския съд по правата на човека, в, в, в този случай би трябвало да има нова процедура, която дава а, възможност, за да, да получим решение на, от Съда на Европейския съюз, за да не бъде Европейски съд по правата на човека първата инстанция, европейска инстанция, която взима решение по делото. Това във връзка с анализа, за който питахте, правили ли сме го и какви са резултатите за типовете жалби, които получаваме и как да ги разглеждаме по ефективно да, анализирали сме това в две области. Първо, сериозните оплаквания, където става дума за нарушения, сериозни нарушения. Анализираме съвкупността от жалбите и когато установим, че група жалби са резултат от структурни проблеми в една или друга страна членка, прилагаме така наречената процедура на пилотни съдебни решения. Издаваме съдебно решение, което се опитва да разглежда проблема в неговата цялост. И даваме указания на националните власти. Какво трябва да се направи, за да се избегнат подобни систематични нарушения, които са така да кажем, грешки на системата. Имаме подобни а, случаи и съответни мерки взети. А, другия въпрос засягаше въпроса за допустимостта на жалбите. Какви жалби се смятат за недопустими? Имаме на е, едно подобно проучване за това кои а, е, жалби са е, счетени за недопустими. Знаете, че пред а, с нашия съд правното представителство е задължително само в предварителната фаза. Иначе делото се води без присъствието на адвокат. И ние се опитахме да установим доколко това влияе върху допустимостта на жалбите. Останови установи се, че онези жалби, които са представени от адвокат, много по-рядко се биват смятани за недопустими. в други страни обаче е точно обратното, така че не можем да направим някакви категорични изводи от това. Общо взето се оказа между 20 и 25% от случаите се приемат, се считат за недопустими, тъй като са извън правомощията на съда а, по човешките права. Информацията относно а, приложното поле на действие на съда а, и неговите правомощия трябва по-ясно да се предоставя на всички заинтересовани страни. А сега Съвсем накратко, е, госпожа, въпрос на господин Чайман, отношението на стратегиите, комуникационните стратегии. Правили сме подобна оценка, оценка на жалбите, откъде идват, каква, за какво се отнасят и кога са допустими, кога не е. Резултатите от този анализ са в, включват, се включват в нашите годишни доклади. Годишни, ежегодно такива доклади се издават. И в резултат на този анализ се опитваме да коригираме и усъвършенстваме начина по който общуваме с обществеността. Включена е по този въпрос информация и в нашия вебсайт. Е, не се оплаквайте, ако тя не ви задоволява. Да, правени са подобни анализи, както се опитах да обясня. Благодаря. А сега предлагам да закрием дебатите по тази първи панел за днес след обед, четвърти в нашия семинар. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. И сега бих искал да поканя лекторите по вторият панел, за да започнем веднага по него. Трябва да свършим абсолютно точно в 5 часа. Merci beaucoup. Благодаря. Благодаря а, на лекторите от последния панел, които сега са при нас. Нашата тема е ясна. Разгледахме как се решават проблемите на национално равнище. Днес след обед се опитахме да разгледаме как се решават проблемите на равнище Европейския съюз. А тук сега ще разгледаме как е, е, може да подобрим нашето сътрудничество. Сътрудничество между националните органи, а също така между европейските институции и националните. По този е, е, въпрос има текстове за прилагането на хартата на основните права. Въпросът е може ли да помислим за нови методи на сътрудничество, а, примерно за препращане, по-ефективно препращане на жалбите, нещо, което бе засегнато при предишните дискусии, но също така необходимо е да помислим за подобряването на съвместната работа между различните органи. А, например, в Белгия се правят усилия за координиране на тази дейност в рамките на една страна, и, както можете да си представите, подобни а, усилия е необходимо сътрудничество между националните и европейските органи. Значи, под, необходимо е също така по-добре да вникнем в а, това, което съществува, какво може да бъде използвано. А, тук е и а, генералният секретар на Европейският а, омбудсман който ще ни помогне в тази дискусия. Сега ще дам думата на Соня Мазини, заместник-председател на Комисията по гражданство, управление, социални въпроси и външни работи на Комитета на регионите. Тя е първи заместник-председател на тази комисия. Напомням ви това, което ни каза Доминик Балди тази сутрин. Той ни каза, че има 600 е, такива бюра във Франция ом, е, и е, знаем каква роля могат да играят омбудсманите в регионален мащаб за защита на правата на човека. Се говоря на италиански. Благодаря. По отношение на Комитета на региона, те и въпроса свързан с това. Местните и регионалните нива, очевидно, тук е, влизат в действие, що се отнася до прилагането на хартата за основните права. Въпросът е дали отделните граждани имат възможност е, и имат достъп както до средства за правни защита, така и до информация. Комитета на регионите разглежда аспектите на законодателните рамки и тогава, когато се намерят пропуски в тези гаранции, ги отразява. Следователно, ние споделяме и становището на комисията в последния документ, който бе прият е, годишния доклад 2010 е, година относно прилагането на основните права. него става дума за необходимостта от по-големи усилия, така че правата, които са разписани а, е, в хартата, да бъдат правилно а, прилагани. На регионално и местно ниво а, съответно може да се играе много голяма роля в това отношение. Член 51, първа алинея, се казва, че трябва да се прилагат правата не само от институциите в Европейския съюз, но и от държавите членки. Тогава, когато се прилага общностното право и правилата, които са основополагащи в Европейския съюз. Що се отнася до разграничаването между процедурите законодателни и административни, местните, регионалните власти в е, е, определени държави членки имат законодателни правомощия. Регионалните власти често също е, прилагат и европейски нормативи и трябва да спазват и разпоредбите, които са залегнали в хартата. Член 117, например, от Конституцията на Италия предоставя правомощия на регионите, когато става въпрос за конкретни области и области, в които пък има въздействие основно на общностното право. Прави се изрична препратка, кога хартата за основните права е водеща и кога се позовават регионалните и местни власти именно на хартата. Това проистича също и от автономията на местните и регионални власти. Следователно, местните и регионални нива е, много често са областта, в която възникват проблеми, свързани с прилагането на хартата. Оратора говори много бързо. Що се отнася до жизненото настаняване, до работата с полицията, правото за свобода, свободно избиране на образованието в училище, например, приемането на иммигрантите, местен транспорт и така нататък. В тези случаи много от правата, които са записани в е, хартата, се отнасят за всички обществени а, е, институции и организации – Възможността за придвижване на хора, например, е, е, е, е единия аспект, в който всички, включително е, държавите с е, физичес, хората с физически увреждания и възрастните или децата също имат тези права на свободно движение. И в много случаи много компетенции на местните власти – всъщност са управляващи, когато става въпрос за прилагане на някои от тези права. Когато трябва, например, в някои области в Италия да се регистрирате, трябва да се регистрирате в местните власти. И тогава отговорността е именно на регионалните и местните власти. Когато се мине отвъд тези административни формалности, по отношение уреждане на местоприбиванието, отново се стигне до проблеми, свързани с жилищно настаняване, транспорт, образование за децата. Та, това също попада в правомощията на местните власти. Нашият опит сочи, че изпълнението и спазването на правилата, които са а, писани в хартата следва да бъдат прилагани във всички нива национални, регионални и местни, освен на европейско ниво. И това се повтаря непрекъснато а, и а, когато има заседание или обсъждане на реги... комитета на регион... регионите. На резолюцията от 14 януари 2009 година по отношение на хартата се отчитат развитието на и прилагането на правата 2004-2008 година, отчетено е, че има голямо значение по отношение на изпълнението и публично предлаганата информация на национално и регионално ниво. Сътрудничеството на национално и регионално ниво, що се отнася до събиране на информацията, предоставяне информация относно добрите практики са от много голямо значение. Органите по а, човешките права имат също своите отговорности, свързани с а, признаване, спазване, съблюдаване на основните права. Очевидно, местното и регионално ниво имат изключително голямо роля в тази насока. Разбира се, трудно е да се отчете напълно този факт, да се осъзнае напълно защото не винаги има препратки в документите от комисията към националното и местното ниво. доклада от 2010 година относно спазването правата на хартата. Това е, например, един основен документ, в който не винаги се правят такива препратки. Комитетът на регионите подготвя становище по отношение на а, ефективно изпълнение и прилагане на Хартата за правата. Госпожа Хатърсън е докладчик по този въпрос. По отношение на доклада от 2010 година, можем да кажем, че той съдържа информация и данни, които следва да бъдат анализирани, защото те всъщност загадват за съществуващи проблеми. Много от оплакванията, които са получени от лицата в комисията и а, много често и именно засягат такива проблеми, както и отношението на държавни органи към лицата. Необходимо е да се получат конкретни отговори на всички тези оплаквания. Местните власти имат своята роля по отношение предоставяне информация къде се прилага хартата, по какъв начин е приложима, необходимо е да се разяснява всичко това на а, хора пострадали от нарушение, от несъблюдаване на техните права. И а, ние сме убедени, че местните и регионални власти в това отношение са изключително подходящо ниво, за да може да се осъществи тази комуникация с а, е, а, е, гражданите. По-нататък вече посредством Комитета на регионите а, може да се стигне и до общностно ниво, стига това да е необходимо. Важно е обаче информацията да върви в двете посоки и да не се задържа. На местно ниво е, много често се създават конкретни центрове, консултативни, съвещателни, където информация може да бъде предоставена на гражданите. Например, по отношение на равните възможности, Съществуват органи, които предоставят съответната информация. Що се отнася до практическите предложения, убедени сме, че комисията може да стартира инициатива за обучение на хората, които работят в подобни центрове за информиране на национално и регионално ниво. По отношение на хартата, приложното и поле, както и съществуващите форми за правна защита за гражданите, когато техните права са накърнени. Необходимо е информацията да достигне до хората на местно и регионално ниво. Е, нещо, да се създаде нещо като е, е, гише е център, единен, който, към който гражданите могат да се обръщат. И това е, следва да стане практиката в цялата ни общност. Мисля, че ще бъде много полезно. Що се отнася до обучението, то трябва да обхване и хората за връзка. Необходимо е да има документационни центрове. Университетите също могат да бъдат източник на информация в полза на гражданите. Мисля, че можем да предложим нови курсове, Робърт Шума, за специалисти в областта на правото, за юристи, за, за съдии, за да може наистина да се излече максимална полза от предоставането на тази информация и обучение по въпросите с основните права на хората, записани в хартата. Необходимо е също така да се заде работна група за Europe Direct по въпросите на основните права в Италия. По този начин може да се планират проекти отново за повишаване информираността на гражданите. Както вече казах, необходимо е това да се предприема от институциите, от Комитета на регионите – Нужни са ни инициативи и в училищата, за да се бъдат част от гражданското образование и да може да се отново извлекат максимално ползите, свързани с повишаване на информираността на хората по отношение на хартата. 2008-2009 година, учебната година, в Емилио Румания, моя регион, е, беше разработен подобна информационна кампания. Може да бъдат информирани и обучавани децата от най-радна възраст и мисля, че ще бъде много полезно да има както материали, така и обучаващи курсове, специално създадени към тези а, а, деца в начална възраст. Трябва да бъдат разработени, разбира се, материали и за техните учители. А ключовия въпрос, който винаги а, се спираме, е факта, че хартът основни, на основните права вече е, гарантира е, десетки години мир и благоденствие в Европа. Е С изключение на тъжните събития в Балканите пред миналите години, можем да кажем, че има ръст на развитието на публичните ходи, на публичното инвестиции, и всичко може да се подобри единствено и само ако, ако сега променим а, съществуващата практика, включително в моята страна. А, трябва да уловим духа на промяната в Европа. Има възможност да се обмени добрата практика. Трябва да видим по какъв начин може да се подобри прилагането на хартата на основните права. Как, когато има все по-голям натиск върху човешките права в периода на криза, да запазим вниманието си към основното, как да формулираме своите приоритети, дали хартата в крайна сметка ще ни помогне да разрешим проблемите си. Мисля, че отговорите на тези въпроси ще ни бъдат от полза. Необходимо е да не забравяме онова, което се е случило до сега, но трябва да имаме и отговор за утрешните проблеми и предизвикателства, за да можем да отстояваме изградената демокрация. И която може да се променя, разбира се. Благодаря а, а, за това изложение. А, а сега ще дам думата на Ян Хаден, генерален секретар на Европейският омбудсман. Благодаря, господин председател. Настоящата сесия, както ни напомнихте в началото, е сътрудничество по отношение на разглеждането на жалбите във връзка с нарушението на основните права и най-вече сътрудничество между Европейския съюз и националното ниво. С ваше позволение ще използвам две от своите 10 минути, за да разгледам темата, която обсъдихме на предната сесия, защото част от работата на Европейския омбудсман, важна част, е да разглежда жалби срещу институциите на ниво Европейски съюз. Хартата на основните права дава възможност на гражданите и постоянно пребиваващите в Съюза да се обръщат към Европейския омбудсман в случай на недобра администрация в дейността на европейските институции. Единственото изключение е Европейския съд, когато той изпълнява своята съдебна роля. Европейския омбудсман не може да разследва случаи и жалби срещу органи в държавите членки, но както ще обясня след малко, националните и регионалните омбудсмени могат да го правят. С подкрепата на Европейския парламент и най-вече Комисията по петиции, Европейския омбудсман винаги е смятал, че термина недобра администрация включва невъзможността да се зачитат правата на човека и основните права. Когато хартата на основните права за първи път беше прокламирана през 2000-та година, омбудсмана веднага започна да я прилага в своето разследване. Предприехме редица инициативи възоснова на хартата, например случаи свързани с дискриминация по възраст и свобода на изразяване при служителите. Сега, след като хартата има същата правна стойност, както договорите, ние систематично отчитаме самата харта в нашите разследвания, дори и самата жалба да не се позовава на хартата. Нямам точна цифра, която да ви представя, но голям процент от жалбите в нашия мандат са свързани с хартата. Основните разпоредби са онези, които са свързани с недискриминацията, околната среда, достъпа до документи и разбира се, качествената администрация. Това се гарантира от член 41 от хартата. Въпреки това, повечето жалби, свързани с права по хартата, всъщност излизат извън нашия мандат, защото те са насочени срещу органи в държавите членки. Омбудсманите, които имат правомощия да разглеждат такива жалби, са всъщност националните и регионалните омбудсмани в държавите членки. Европейския омбудсман или прехвърля подобни жалби на национално ниво, или се обръща с информация към жалбоподателя за това къде той може да се обърне. Съответно, субсидиарността в администрацията по отношение на европейските политики и законодателство се свързва и с субсидиарност по отношение на средствата за защита. Ето защо Европейския омбудсман и омбудсманите в държавите членки създадоха една мрежа, Европейската мрежа на омбудсманите, за да ни помогнат заедно да се грижим по-добре за гражданите. Сътрудничеството по мрежата има два основни аспекта. Първият е да се гарантира, че жалбите стигат до компетентния омбудсман колкото се може по-бързо. Втория аспект е обмен на информация, за да може всяка институция да има възможност да изпълни а, своя мандат по възможно най-ефективен начин един от механизмите на сътрудничество е, че може националните и регионалните омбудсмани в мрежата да се обръщат към Европейския омбудсман за писмени отговори на въпроси относно европейското право и неговото тълкуване, включително и питания, които могат да възникнат, когато те разглеждат конкретни случаи. Отговорите не са правно задължителни, но могат да помогнат на омбудсмана да формулира убедителна позиция. Много от въпросите са обект на сътрудничество с Европейската комисия и по този начин помагаме на националния омбудсман да третира правилно въпроси, свързани с европейското законодателство. Все още не сме имали запитвания относно хартата на основните права. Обяснението може да е, че много национални омбудсмани имат повече опит по отношение на случаи, свързани с нарушаването на човешките и основните права по силата на националната конституция в сравнение с е, една област, като например общото е, селско стопанство или общата политика по селско стопанство. Това е един пример само. Искам да спомена нещо, което е, комисаря каза тази сутрин. Това всъщност е ключовия елемент от моята презентация. Повечето от жалбите засягат конкретни ситуации, в които жалоподателя се чувства ощетен и иска защита жалоподателите се позвават на хартата, защото знаят, че тя е инструмент на Европейския съюз и се обръщат към Европейска институция. В повечето случаи обаче те просто искат ефективно средство за правна защита. Не се интересуват дали това средство се основава на националното конституционно право, Хартата на основните права, Европейската конвенция по човешките права, Орхуската конвенция, конвенцията свързана с хората с увреждания или който да е бил друг документ. Те просто искат правна защита. Какво следва от всичко това? Според мен, първата последица засяга обществената осведоменост относно хартата. Осведомеността трябва да се повиши. Всъщност, в едно проучване на Евробарометър, което проведохме заедно с помощта на Европейския парламент, над 50% от запитаните заявиха, че смятат, че най-важната задача на Европейския омбудсман е да ги информира за правата им. Това е резултат, който разглеждаме изключително сериозно и в момента смятаме как да откликнем на това искане и как заедно с комисията и с Европейската агенция по основните права да действаме така, че да удовлетворим гражданите. Повишаването на осведомеността е важна цел, но не трябва да очакваме и ще се разочароваме, ако очакваме, че това ще доведе до намаляване на жалбите, които се позовават на хартата в ситуации, в които тя не се прилага. Втората последица е свързана с принцип, който споменах по-рано – субсидиарност по отношение на средствата за правна защита. На практика Европейския омбудсман получава много жалби срещу националните органи. Както вече ви обясних, ние ги прехвърляме на компетентния омбудсман в мрежата или уведомяваме жалбоподателя, че трябва да се обърне към омбудсмана. Според мен това е еднопосочна улица – много рядко един национален омбудсман прехвърля една жалба към европейския омбудсман. Защо? Защото те не получават жалби, които след анализиране се оказва, че са отговорност на европейската администрация, вместо на националната. Би било много по-добре, ако първоначалния инстинкт на жалоподателите е първо да се обърнат към националния омбудсман, а не към европейския омбудсман, за да може националните омбудсмани да ни прехвърлят жалби, а не обратно. Това няма да стане с штракване на пръстите за една нож. Но няма нужда от законодателни промени, за да се случи. Става въпрос за схващане сред хората и на престъпността за представяне на информацията. В рамките на Европейската мрежа от омбудсмани ние се опитахме да накараме гражданите да разберат, че имат различни права и да разберат по-добре към кого трябва да се обръщат, какво им дава като право европейското законодателство. Приехме и публикувахме декларация, която в включва позоваване на хартата на основни права, приехме лого за мрежата и както спомена и Дейвид Лоу, увеличихме видимостта на мрежата на нашата веб страница, създадохме един интерактивен гайд, наръчник за помощ на потенциални жалоподатели. След две седмици националните омбудсмани в мрежата ще се съберат отново в Копенхаген за своята среща веднъж на две години една от темите ще бъде развитието на мрежата и запълването на бездната между Европейския съюз и гражданите. Част от тази бездна е свързана с идеята, че няма нужда да се ходи в Брюксел, Страсбург или Люксембург, за да а, получат удовлетворение по отношение на своята жалба. Те трябва да разберат, че в държавите членки има независим безпристрастен орган, който трябва да им помогне по отношение на жалбата, когато тя се основава на хартата и хартата може да се приложи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за тази интересна презентация. Сега давам думата на професор Алан Милър, председател на Шотландската комисия по човешки права и председател на Европейската група на институциите в национален мащаб по човешки права can I thank through you the chair the uh... Благодаря и ако мога чрез вас да благодаря на европейски председателят на вашата комисия за това поканата да участваме тук. Няма да повтарям това, което казаха други колеги. Времето е кратко. Това е последното ни заседание. Аз съм последният лектор. Ще опитам да бъда кратък. Искам да направя някои забележки от името на Европейската група за важното понятие за споделената отговорност, общата отговорност, което на комисар Рединг спомена тази сутрин. Първо искам да кажа, а, че хартата не трябва да бъде подценявана като източник на ценности. Но трябва да имаме и по-широк подход, както по отношение на тълкуването, така и по отношение на потенциалната роля на хартата. Нейната роля и нейните възможности не трябва да се ограничават. Разбирането на хартата е част от една вече съществуваща, като, вече, като част от вече съществуваща мрежа от отговорности и възможности. Преди всичко конвенция, Европейската конвенция за правата на човека и Европейския съд по правата на човека. И особено присъединяването, предстоящото присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция, също така и съществуващите задължения по ратифицирането от почти всички страни членки изискване на конвенцията на ООН за човешките права. Днес се водиха интересни дискусии, бях осъществен интересен обмен на идеи. Няма да се спирам на въпроса за това, че понякога хората чукат не на онази врата, на която трябва. Този въпрос може би ще бъде решен по-ефективно. Но искам да говоря за един по-широк подход към хартата на правата на човека. По, по такъв подход би значил, че е, е, не по-рядко ще се чука на неоняна врата, което трябва. А, искам да спомена това, което ставаше тази сутрин за събитията на границата между Турция и Гърция. Е, това е въпрос, който би трябвало да заинтересува Европейският омбудсмен. А, но не е въпрос на хартата. Но един по-широк подход би трябвало да означава, че страните членки на Европейския съюз не пренебрегват съществуващите си задължения за защита на човешките права и е, не ги оставят навън, когато, се, когато влизат в Европейския съюз защото основно задължение на страните е да зачитат Европейската конвенция за човешките права и всички други договори и конвенции, които се отнасят до тях. Не трябва да се прилага някакъв такъв менеджерски подход, той да се отбелязват графи изпълнени или неизпълнени не, не, не, не трябва да се прилага прекалено ограничено тълкуване на изискванията на хартата а, и да се търси как тя може да се впише в съществуващата система. А, съществуват а, значителни процедурни въпроси във връзка с разглеждането на жалбите. опитът на Европейския съд по правата на човека показва, че много от жалбите са недопустими, а същото въжи и за редица проблеми, свързани с въпроса за субсидиарността, за прилагането на конвенцията на национално равнище по ефективен и устойчив начин – да се преодолеят трудностите за това да се работи с все по-увеличаващ се поток от жалби, които са отправени не там, където трябва. Ние се опитваме и желаем да работим заедно с Европейския съюз за решаване на тези проблеми. Днес Алган, моя колега, работи по-рано за създаването на веб страници, за споделяне на информацията, за обработката на жалбите, за препращането им по предназначение. А, опитваме се да решаваме тези въпроси и съвместно с съвета на Европа. Също време, но трябва да се спомене, че не е само работата с жалбите е наша работа. Картината е по-широка. Днес голямо впечатление ми направиха някои коментари, които се отнасяха до напълно законни тревоги във връзка с условията за задържани на а, иммигрантите в Гърция, например. Също времено знаем, че осигуряването на условия, нормални условия за задържане струва, струва пари, но тази цена си струва да се плати, защото човешкото достоинство не е бюджетен проблем. Знаем, че върват преговори между институциите на Европейския съюз и други органи с гръцкото правителство, от което се искат сериозни економии, затягане на коланите. Интересно би било да знаем при тези преговори какво значение се отдава на способността на Гърция да изпълни своите задължения по отношение на човешките права и по този начин да се премахне един източник на оплаквания, които редовно постъпват в Брюксел и Страсбург от там. Пак ще кажа, не трябва страните да забравят за своите задължения по отношение на човешките права, когато се присъединят към Европейския съюз. Сега да кажа нещо за общата отговорност на Европейския съюз и на групата по човешките права. Националните органи за запазване на, опазване на човек, защита на човешките права имат уникално място за свързване на местните, регионалните и международните органи за защита на човешките права. Именно тук Европейския съюз, парламента, комисията и страните членки – имат възможност да създават законодателство, което отговаря на нуждите на защитата на човешките права и не води до увеличаване на броя на жалбите. Всичко това е работа на националните органи за опазване на човешките права, за защита на човешките права и всичките техни, техните възможности трябва да се използват пълноценно. Колкото до отговорността на Европейския съюз, трябва да се отдаде дължимото на ролята, която националните органи за човешките права играят и да им се а, придаде по-голяма тежест и значимост. Наскоро се върнах, значимост, по-скоро се върнах от Турция, където Националното събрание, парламента, неправителствени организации и други се опитват да създадат една национална институция за защита на човешките права в Турция. Впечатление ми направи напредък това отношение и това е част от стремежа на Турция да се присъедини към Европейския съюз. би било много тревожно и е, за Европейския съюз, ако онези в Турция, които не са особено ентусиазирани относно създаването на институции за защита на човешките права, могат да кажат Я, чакайте, чакайте, много малко страни в Европейския съюз имат собствени органи за защита на човешките права, а пък ние вдигаме летвата толкова високо, по-високо, отколкото тя е поставена в много от страните членки на Европейския съюз. А, това е, би било а, наистина повод за, за, а, а, с, за Европейския съюз а, а, да се бъде поставен в неудобно положение. Ако се окаже, че вътре в самия Европейски съюз не се признава достатъчно ролята на националните органи за защита на човешките права и че в повечето страни от, Европейския съюз е необходимо тези национални органи да бъдат подобрени и укрепени. Тук имаше една колежка от Европейската комисия, мисля, че тя си е тръгнала. Но знаете ли какъв е бюджета на Гръцката комисия за защита на човешките права? Не повече от 100 000 евро. А знаем мащаба на проблемите, които тази национална комисия трябва да решава в Гърция. Това е неприемливо. И дори тези 100 000 евро, които тази комисия има като бюджет, вероятно ще бъдат орязани в, рамките на економиите, които се изисват от Гърция. Европейската група на националните органи за човешките права трябва да направи нещо по този въпрос ние продължаваме, ще продължим да работим за практическото приложение на хартата и използване на целия нейн потенциал. Като казвам това, ще продължим да градим по-тесни връзки между Европейския съюз и Европейската група на националните органи за, опазване, за защита на човешките права. Благодаря. Много благодаря за това конструктивно изказване и искам да кажа, че ние споделяме целта за задълбочаване на диалога с Европейската група на националните органи за защита на човешките права. Сега давам а, думата на Ана Стадар. Благодаря. Благодаря на комисията, благодаря на парламента за предоставената ми възможност. Моята организацията и мрежата е, обхваща 33 члена от държавите членки. Осъзнава се, осъзнава се на три директиви, две от които са свързани с равенството между половете. Те се намират в особено положение, тъй като са част от публичната администрация, но би трябвало да бъдат и независими органи, както от гражданското общество, така и от правителството. Техните функции, съгласно директивите, са да предоставят помощ на пострадалите от дискриминация. Това е нещо много важно, що се отнася до изпълнението на хартата на основните права на европейските директиви и така нататък. Освен това, имат роля при обмена на информация с европейските органи, което ясно е разписано в една от директивите. Така че, те играят роля и по отношение на осъществяване на връзка и сътрудничество с европейските органи, за да може да се гарантира нужното ниво на защита. Освен това, те провеждат и свои проучвания и всякакви други дейности, включително и набирани на средства, лансиране на добрите практики, консултиране на правителствените органи. Понякога има припокритие с органите по човешките права в, в отделните държави членки. Съществува Съществува традиция. примери и тенденции. Органите по равнопоставеност не само играят роля при предоставане на права за равнопоставеност и тяхната защита, но също така изпълняват и органите, функцията на националните органи за е, основните права. Много интересно е да се проследи какви са техните процедури, как те работят с жалбите. Има някои форуми, които са е, квази е, съдебни, те имат свой трибунал, форма на трибунал, в рамките на който взимат решения. Има и промоционални форми, така наречени. Те имат различна роля, различна функция. Основното е да се лансира добрите практики и равнопоставеността, извършва се е, научно-изследователска дейност и се предоставя правна помощ. Това на практика е два е, представлява два вида помощ, което предоставят органите. Освен това, в е, функцията си на вид трибунал, те е, предоставят и насоки и съвети както на работодатели, така и на други институции. Има някои пропуски, защото директивите, които споменах, всъщност изискват формулирането на тези органи за лансиране равнопоставеността между половете. Има известни е, законодателни пропуски в законодателството и в някои държавите членки, от някои държавите членки тези органи предоставят и друга форма на защита. Финансирането, както и господин Милър се спря на това, е голям проблем за органите, които имат правозащитнически функции в държавите членки и е, гарантират равнопоставеност. Е, необходимо е да има равнопоставеност, разбира се, и между тези организации, що се отнася до финансирането и нивата на независимост, както и функционалните стандарти, бюджетните стандарти, за да могат е, те да функционират на необходимото ниво и да гарантират защита за гражданите. Друг много важен въпрос, който бе споменат от господин Батлер от Агенцията по основните права, е свързана с функцията за докладване. Както самия той каза, гражданите трябва да знаят на коя врата трябва да започнат да чукат. Ние можем да подкрепим това становище. Знаем от проучванията си, че хората не добре познават механизмите за правна защита, включително и нашите органи. Това е свързано с малкото и недостатъчно осъзнаване на правата, на процедурите. Е, те или не вярват на системата и на обществените власти, или пък просто нямат надежда, че е, техния протест, тяхната жалба може да доведе до някаква промяна. Нашите групи работят и с всякакви проблеми, включително свързани с малцинства, например и ромски. Ние сме организация, която се състои е, основно от мрежата на членовете, така че тук в Брюксел имаме малък е, брой персонал, имаме секретариат, с който да можем да работим по, основно по е, въпросите, свързани с нарушение на правата. Ние е, изпълняваме различни функции в областта на обучението и комуникацията с цел информиране на гражданите относно възможностите, с които те разполагат, за да докладват е, различни случаи на не спазване на правата им. Хората първо трябва да получат информация и след това евентуално да е, придобият доверие към системата, за да могат да а, е, изпращат своите жалби. Разбира се, тази мража си сътрудниче и с участници, всички участници в процедурите на европейско общностно ниво, с социалните партньори, с представители на гражданското общество и така нататък. Освен това, Радваме се, е, че можем да насърчаваме нашите членове да си сътрудничат с всички участници на, на национално ниво в този процес. Това сътрудничество наистина е много важно да протича и на национално ниво, защото така много по-добре може да се придобие представа за правомощията, мандатите на различните участници, различните механизми. По този начин хората могат да започнат да осъзнават по какъв начин различни различните институции и органи могат да им помогнат. В крайна сметка може да се стигне по този начин по една, до една по- ам, добре смазана система на отнасяне на жалбите. Това е въпрос, който е както национален, така и наднационален, защото понякога едните не знаят какви са правомощията на другите и е необходимо да влязат в дискусия, за да могат да получат информация относно дейността на другите органи, за да могат евентуално да отнасят случаи, които те получават към организацията, която действително се разполага с правомощие да разгледа случая. На последно място мога да скажа, че а, нашата мрежа, мрежа секретарията получава и малък брой а, жалби свързани с правата на човека и основните права, но тъй като ние самите нямаме правомощия да ги разглеждаме, това, което можем да направим, е да информираме жалбоподавателите и да ги насочим към съответните инстанции национални обикновено. Ние на практика служим като един портал към отделните органи. Ние го правим както за жалбоподавателите, така и за нашите партньори, нашите членове и за европейските институции, така че да можем да осъществим връзка между тях. Очакваме с интерес разрастването на сътрудничеството между нашите институции, организации и нашата мрежа. Благодаря ви. Okay, many thanks for this intervention. Много благодаря за това изказване. Сега се обръщам към зрителите, към нашите гости. Благодаря. Добър ден, аз се казвам Шоно Кърни и съм генерален секретар на групата на либералите в Комитета на регионите. Аз съм и председател на една малка либерална политическа партия в Испания. Искам да взема отношение по един коментар на господин Хардан. Той изрази разбираемо желание гражданите първо да се обръщат към националните институции, вместо да се обръщат към европейски институции на първо място. Казахте, че става въпрос най-вече за схващане и за представяне на информацията. Тук нещо липсва обаче. Част от причината защо в Испания поне хората се обръщат първо към европейските институции е че те нямат доверие в националните институции. Защо? Поради езикови затруднения, защото става въпрос за европейски граждани, които са в друга държава членка, поради бавния характер на съдебната процедура или поради факта, че просто органа не е достатъчно стабилен. Например, е в Испания омбудсмана като институция в момента почти се премахва и много хора смятат, че това е политическо решение. Така че няма какво да се направи на регионално ниво и това ви го казвам като председател на малка организация. няма много какво да се направи, за да се повиши доверието в националните институции. И докато в национален мащаб това продължава, ще продължавате и да получавате писма и жалби от лица в Европа, преди те да се обърнат към националните си органи. Благодаря. Някой друг? Заповядайте. Микрофон yo represento junto a la presidenta de la asociación. Eh, Аз съм представител на Испанската асоциация на лица, които са засегнати от така нареченото испанско брегово право. Нека да бъда откровена – Ако не се лъжа, е, всъщност е, вие в е, днешния семинар не обяснихте защо европейските институции не могат да помогнат на европейските граждани или поне на тези в Испания. Това въжи за гражданите на Испания определено, и е, за граждани, освен това, които не са испански поданици, но живеят в Испания. Проблема възниква тогава, когато е, погледнем закона, който се прилага с е, задна дата и стигнем до конфискуване на частна собственост, която е била законно закупена. Така че как може да имаме правна сигурност? Представете си какви трудности и е, каква болка изпитват хората, тези стотици семейства, които са загубили собствеността си, придобита законно. Тук няма нищо общо с правомощията на Европейския съюз. Защо тази е, харта не е задължителна. Защо Лисабонския договор не е задължителен, казва ораторката. Е, защо европейското законодателство не се пригоди към Лисабонския договор? Защо да имаме Лисабонски договор? Защо да имаме харта по основните права, ако държавите, които са я подписали, е, не се съобразяват с е, нея. Ние в Испания европейски граждани сме или не? Аз е, дойдох от Испания. Днес целият този път изминах, за да чуя, че трябва първо да се обръщам към испански институции, а не към европейски. Ми 15 години ми отне това да се обърна към, европейски, към Испански съд и нищо не постигнах. Общо заето ищците, е, след които съм и аз, е, изгубихме. Така че се оказва, че има сериозни проблеми. Дойдох в комисията по петиции. Тук е, хората бяха много любезни. Поканиха ни да е, представим нашия случай, само че испанското правителство умира от смях е, в е, същия този момент. Има си решения, които се приемат и това е. А те са неправомерни. Знаем какви решения се приемат, решения, които се пускат отгоре и в 95% от случаите те са против гражданите. Не смятате ли, че трябва малко да се позамислим е, че просто не се съобразяваме с е, законодателството само по себе си. Какъв е този закон, който се е, прилага с задна дата? Това просто противоречи на европейското законодателство. Има ли други коментари, които искате да направите? Uh, Yeah, it's just to follow up on, uh... Взимам повод от казаното от Алан. Всъщност аз подкрепям всички тези коментари, които бяха направени току-що. Моя въпрос е свързан и с казаното от Томаш по отношение на независимостта на органите за равенство. Всъщност има все по-голям брой такива институции, които се занимават с човешки права. Въпросът ми е какво ще направи Европейската комисия, за да се вземе с част от въпросите, които повдигна Алан. Например, броя на тези национални организации, защото имаме един брой е, държави членки, пък е, по-малък брой организации. Освен това, в много държави техните правомощия не са кой знае колко е, стабилни. По отношение на своите операции, те се определят като нещо като категория Z. Комисията предвижда ли нещо еквивалентно, например, на принципите от Париж за органите за равенство? Смятате ли, че те трябва да следват едни и същи принципи? Ако няма други въпроси, предлагам да дадем думата на хората от най-напред искам да, да реагирам на това, което се каза току-що от Лея Коста. Очевидно, целта на този семинар е по-добре да разберем какво може да се прави, направи. Как можем да сътрудничим, за да защитим ефективно основните права, залегнали в хартата. Очевидно, че това е обща отговорност. Това е общ проблем – на националните, регионалните и европейските органи. Несъмнено всичко това трябва да става при зачитане на институционните системи от Лисабонския договор, разпределянето на юридическите институционни правомощия между страните членки и Европейския съюз. Това е примерът на разпределяне на правомощията, залегнал в Европейският договор. Това, което ние искахме днес е да започнем един диалог между европейското равнище и националното равнище, за да видим какво може да се направи, за да подобрим дейността за защита на основните права, залегнали в картата. Целта ни беше не да обсъждаме конкретни случаи и да видим как можем да започнем диалог, за да намерим решения, които да ни помогнат да сътрудничим по-добре, за да помагаме по-добре на гражданите. Това е, беше нашата цел. Очевидно има сложни правни въпроси. Подобен е въпроса с законът за крайбрежието в Испания така наречения Лейда Коста, трябва, там е, става въпрос за основното право на собственост. Но въпросът е също и за в рамките на чии правомощие влиза разрешаване на този случай. Дали е в Страсбург, дали комисията по петициите, всички те казват, че ние не сме компетентни да решиме този въпрос. Това съвсем не значи, че тук няма нарушаване на основните права. Става дума за разпределение на, разпределение на правомощията. Не говоря за конкретния случай, а за това, че подобни, подобно, подобното разпределяне на правомощията трябва да се вземе предвид. Кои трябва да се решават на местно, кои на регионално, кои на наднационално равнище. По този начин ще се знае кой за какво отговаря. По този начин ще можем да излезем извън чисто правните тълкувания, а и да се опитаме по-ефикасно да помогнем на европейските граждани. Казвам това, за да изясня каква беше целта на нашия семинар. Започването на диалог, за да подобрим съществуващото положение – положение на гражданите, кои, чието основни права са а, засегнати. А сега давам думата на Давид. На Дейвид. Тук става дума за човешки права. Какво виждаме от многобройните жалби, които получаваме? които твърдят, че техните основни права са били нарушени. От нас очакват много повече, много повече, отколкото ние можем да направим. Членовете на Европейския парламент искат Европа да бъде по-силна, да може по-ефикасно да решава проблемите на гражданите. Но договорите, които определят нашите правомощия, са такива, че ние в краткосрочен план не можем да направим нещо повече. Но колкото по- силен става гласът на гражданите, които се оплакват от това положение, ще е, може много по-добре да бъдат защитени техните права от европейските институции. От гледна точка на комисията по петициите на Европейският парламент е ясно, че какъвто и да е броя на структурите, асоциациите или организациите, които се занимават с защита на европейските права, те не си успяват да си свършат работата както трябва, затова гражданите се обръщат към нас. Може би гражданите наистина имат прекомерно големи очаквания. Когато се обръщат към комисията по петициите, обаче те знаят, че с тях, към тях ще отнесем сериозно, към техните проблеми. Нямаме магическа пръчка, с която да махнем и да решим всички проблеми. Работим в рамките на правни ограничения. И за това трябва да работим с националните правителства, с националните органи, с регионалните органи. Да използваме услугите на омбудсмените, да работим заедно с колегите от националните парламенти, от регионалните асоциации и така нататък. Това е един сложен, труден процес, защото понякога е трудно да се намерят разграничителните линии кой за какво отговаря. Но ние в нашата комисия се опитваме да направим именно това. Защото за много от европейските граждани Европа значи нещо. Не става дума само да видим кое трябва да остане в ръцете на националните органи. Става дума за укрепване на връзките между организациите, представени днес тук, между европейските институции и националните органи. Тази седмица, например, ние разглеждахме с проблемите, с петициите на хората, а, лесбийки, бисексуални, а, гейове и транссексуални. А, примерно в, в Полша те не могат да получат акта за гражданско състояние, когато са сключили партньорски споразумения в друга страна. И редица други идват в комисията по петициите. Също се отнася и за хората с увреждания, които се оплакват. Те искат парламента да изпълни своите решения, да им се бъдат осигурявани материали за образователни материали и редица други условия, на които, за които те имат право. Те се позоваха именно, позовават именно на а, изискванията на хартата за основните права. Но генералната дирекция, към която те се обръщат, не може да им даде отговор. Именно гражданите трябва да поемат своята част от отговорността. А, и именно това беше една от целите на нашия семинар днес, да стане по-ясно, че институциите и страните членки трябва да работят заедно, за да отговорят на нуждите, на надеждите, на тревогите е, на гражданите на Европа. Очевидно, гражданите искат повече Европа. Съществува и липса на доверие. Това е също очевидно. И ние трябва да направим нещо, за да преодолеем а, това положение да намалее тази, тази липса на доверие. Всеки национален обосман, всеки е, орган да работи за решаване на проблемите на европейските граждани. Иен? Благодаря, че ми дадахте думата. Напълно сте прав. Доварието е най-важно. Както казах в края на изказването си, Бих искал да стана свидетел на ситуация, в която хората чувстват доверие, че има независимо обективно тяло, организация в тяхната държава, която може да отстоява и защитава правата им. Казвате, че няма какво може да се направи по отношение на този проблем на европейско ниво. Не съм толкова сигурен. Тук говоря само от гледна точка на омбудсмана. Когато говорим за петиции, вече тук е нещо по-различно, защото това е един политически процес, Европейския парламент е пряко избрана демократична институция и самия смисъл на петициите е да се стигне именно до европейско ниво, до демокрация на европейско ниво. Говоря за света на омбудсманите. Това е нещо по-различно. На европейско ниво мрежата, която сме създали, включва степен на споделена култура – ако мога така да кажа. Господин Буди, който беше тук тази сутрин, се изказа в една, на една кръгла маса в Женева преди няколко седмици. И там го попитаха по, принцип, по отношение на принципите от Париж. Как можете да сте независим, когато ви назначава президента на републиката? А той отговаря. Чифт. Това ми е дълга на благодарност. На неблагодарност. Това е, е дух, атмосфера, това е нагласа. В Дания чух, че няма конфликт е, между първо, ако няма конфликт между омбудсмана и парламента, тогава това означава, че той не си върши достатъчно добра работа или конфликт между омбудсмана и правителството. Мисля, че съществува някаква степен а, споделена култура, ако мога така да кажа, културна нагласа, що се отнася до а, изковаване на доверието, от което всички имаме нужда. А, Томас? Благодаря. Аз също бих искал да кажа нещо, може би ще бъде доста по-песимистично обаче. Как очакваме га, гражданите да ни вярват, да вярват на омбудсмана, ако не виждат подкрепата от по-високо ниво? При някои правителства просто няма как да се говори наистина за защита на правата на хората. На първо място, органът, е, който се създаде, трябва да бъде, разбира се, независим, но трябва да има някаква политическа подкрепа, без да се накърнява неговата независимост за да може да предоставя наистина надежна помощ на пострадалите от накърняване на техните права. Предполагам, че европейското ниво е много добра платформа за нестандартно мислене и споделяне на добрите практики, които, с които ние разполагаме и в нашата мрежа от органи. Много дискусии се е, водят за това как да стигнем до уязвимите общности, как да можем да спечелим доверието им. Има и примери по отношение на влизане в една структурирана дискусия с, например, ромската общност или изграждане на офиси по места, така че да не трябва непременно хората да стигнат до столицата, за да могат да говорят с някой. Благодаря. Euh, Благодаря. За жалост, длъжни сме да приключим. Е, тази дискусия, този семинар. В заключение ще кажа само, че това е едно начало. Доколкото знам, за първи път а, имаме тук представители и на националното ниво, и на европейското ниво, а също така и представители на академичните среди. А, а, и надяваме се, а, че този коктейл, тази смес от различни представители на органите, които защитават човешките права, ще ни дадат възможност да развиваме културата на основните права, стратегията на основните права. Надявам се, че този семинар е показал, че всички се ръководим от общ интерес защото имаме общи проблеми, трябва заедно да намерим тяхното решение и трябва да използваме опитът на всички. Ще продължим този процес, ще продължим този диалог. Абсолютно необходимо е, както заедно с Комисията по петициите, така и с всички заинтересовани страни. Това е многозвенен подход на много равнища, за да а, а, имаме една по-добра политика, в областта на основните права. Благодаря на всички. Имате нашите адреси. При всяка необходимост се обръщайте към нас. Ние ще отговаряме на вашите въпроси. Благодаря.